Принципно тех, техническите мерки са много важни. Целта при налагането на тези мерки е съвсем простичка. Необходимо е риболовните дейности да се извършват устойчиво. Това всъщност разглеждам в целия си доклад. Отбелязвам колко са важни тези мерки отбелязвам необходимостта риболова да се извършва екологично и устойчиво. Същевременно, според мен, за да се изпълнят целите, техническите мерки трябва да се формулират с оглед на научното становище и променящия се характер на риболовната дейност защото ако техническите мерки не са подходящи, ще имаме неустойчив риболов и това вече ще заплаши устойчивостта на определени видове, ще заплаши живота на рибите и безопасността на рибарите. Мисля, че точно това е в сърцевината на доклада за младите екземпляри. Well. So... Също времено знаем, че риболовът се извършва и при тежки условия, така че рибарите също трябва да се е, защитават. Аз съм потърсил научната обосновка, например при пикшата и определенето на територията, на която се извършва риболовната дейност. Необходимо е да се обновят техническите мерки и това е призива към комисията. Те ще са много важни за новия регламент по рибарство. времено имаме преходните технически мерки, които се прилагат още от февруари 2010 година, но техният срок изтича края на тази година. Много е важно, следователно, да се вземе решение – и да си приключим работата преди края на годината. Иначе ще има пълен провал. Комисията може да направи прехвърляне на мерките за още 18 месеца, както това вече е правено два пъти при преходните мерки. Комисията предлага да се измени първоначалния регламент от 1998 година в този дух – но така или иначе новите мерки следователно няма да се прилагат по-рано от 2015 година. Затова е особено важно тези мерки, които вече са от живелица, да бъдат променени. Това го диктува не само здравият разум – това го изискват и нашите избиратели. Всъщност, измененията, които представям в своя доклад, са насочени именно към конкретни разпоредби, които вече не са актуални. Тези изменения се подкрепят напълно. Важно е да се знае, че всъщност е, извършващите риболовна дейност, например в сектор 6А на ИЦ, се натъкват на конкретни проблеми. Това са по бреговете на Шотландия и Ирландия. И именно за това ние проведохме широки консултации, е, за да можем да обсъдим трудностите. За мен е важно в реформата да се включи измерението регионализация. Включил съм и изменения, които подкрепят именно тази цел. Ще ги из... обясня бързичко, Изменение първо до трето са технически изменения по съображение 9 до 11, изменение 2 е техническо. Поправя се една текстова грешка. Четвърто и пето са за квотите при риболовната дейност и разтоварването. Като трябва да кажа, че имаме една нова мярка, която е преходна. Тук трябва да изчакаме до приемането на основния регламент. Това, което прави комисията тук, може би добросъвестно, е да предрешава изхода от преговорите между основните законодатели. Комисията ще излезе с нов регламент за мерките след основния регламент по общата политика за рибарство, като този нов регламент ще бъде много важен за включване на мерките. Нямам предвид преходния, а този нов регламент. Седмо и 15 изменения също са важни, защото те проистичат от научната обосновка, която показва, че посочените области и територии за риболов не са подходящи. След това в изменение 15 имаме текстове, които могат да се заличат и да не трябва да се обсъждат отново в парламента. Разглеждам и условията в Атлантическия океан, но няма научна обосновка за изключването на видовете риболовни съоръжения. Всъщност днес ние приехме доклада Ферейра И аз ще кажа, че там има наистина много положителни препоръки, които успях да включа и тук. Десето и единайсто обръща внимание на пикшата и това, което се случва там, що се отнася до мерките за прилова, въведени миналия февруари и удължени с още 6 месеца. Продължение, предложение 12 е за размера на мрежата, изхвърлянето, защитата на младите екземпляри. Мисля, че до някъде е необичайно един евродепутат да се занимава с тази техническа страна, но това е важно за страната ми – Надявам се, че ще имаме възможност да предоставим и това изменение. Същевременно не бива да има твърде много изменения, защото ние говорим за една географска област. Благодаря ви. Не ми се искаше да препускаме през доклада, но разполагаме само с 5 минути. Ако преводачите са така добри, максимално ще станат 7-8 до 10 минути. Госпожа Дод с една минута. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да се съобразя с времето. Аз приветствам голяма част от доклада, но има едно изменение, което много ме притеснява, именно изменение 14. В него се предвижда е, забрана на риболовната дейност в рамките на 6 месеца е, това е използването на което и да е от оборудването по приложение 1 към регламент 1342-2008 на съвета. Това включва и видове като нефропа, е, също така ръковините Джак, Така или иначе, те бяха изключени от дългосрочния план поради модификации на риболовните съоръжения или е, поради твърде нисък прилов – аз самата бих искала да проведем обмен на мнения с ПАД точно по тази тема. Струва ми се малко нелогично, че се заминава, че се предвижда такава забрана, дори и да е времена. Благодаря ви, госпожа Томас. Благодаря ви и аз ще бъда много бърза. Наистина съм съгласна с докладчика. Необходимо е да изхождаме от научните данни е, и също така да целим устойчив риболов. Съгласна съм и с това, което докладчикът посочи, че комисията е действала добросъвестно, но може би не е не бива да предрешава изхода от преговорите по разтоварването, по изхвърлянията и така нататък. Същевременно съм съгласна и с друго за докладчика. Необходимо е наистина спешните мерки да бъдат преходни, защото ние не можем да изчакваме гласуването по базисния регламент безкрайно. Сигурно ще има и други неотложни ситуации. Мисля, че до петък разполагаме с време за внасяне на последни изменения, с които да обогатим още повече доклада на господин Галахър. Благодаря ви, господин Хартон. Благодаря ви. Трудно е за една минута, много е важна темата. Е, ние до някъде засегнахме при сесията при закрити врата, но накратко. Комисията поради някакви странни причини, които не произхождат от практическите мерки, иска да се стигне до две неща, които ние не желаем. Да се изхвърля напълно добра за използване риба и също така да винаги да се съобразяваме с научните мнения. Ние искаме да намалим изхвърлянията, например при пикшата в Западна Шотландия има проблеми, на това обръща внимание и докладчика. На практика действителността вече е отчетена, прияти са спешни мерки за действие – за да се премахнат факторите, които водят до изхвърлянето на рибата. Това е една ситуация, която никак не е добра, не само за рибарите, но и за всички, които се притесняват от изхвърлянията на риба във връзка и с реформата на опор. Ние искаме новото управление на риболовната дейност да бъде устойчиво и да работи на практика – Надявам се, че ще стигнем до съгласие. Много ви благодаря, госпожа Логан. Благодаря ви. Исках само да кажа, че този доклад е изключително важен. Тези технически мерки всъщност липсват и усещаме тяхната липса от доста време насам. Темата е твърде важна, за да обсъждаме само за 14 минути в комисия и да имаме крайен срок за изменения до петък. Нека удължим поне крайния срок за измененията, за да имаме време да разговаряме с докладчика. Наистина темата е много важна. И както и докладчикът каза, тук се засягат и други важни въпроси. Не е приемливо така да препускаме през доклада. Говорихме и за възможността да отложим крайния срок, така че нека наистина го направим. Дайте ни повече време. Благодаря ви. Ще дам думата на комисията за една минута, като председателят моли преводачите за допълнителни 5 минути. Не знам дали обаче ще можем да удължим крайния срок за предоставяне на изменения, освен да го удържим до петък 10 часа сутринта, ако нямате нищо против. Не знам какво мисли докладчика до понеделник 10 часа сутринта. Господин Галахър, аз също имам нужда от повече време. Това искам да кажа на Изабела – но ние не разполагаме с много време, защото трябва да си свършим работата до края на годината. В противен случай ние ще се върнем до ситуацията от преди 3,5 до 4 години. Не знам дали трябва да удължаваме безкрайно. Благодаря ви. Както казах, крайният срок за измененията е 10 часа в понеделник. Това можем да направим. Комисията, една минута имате. Благодаря ви. Трудно е за една минута да коментирам всичко, което се каза, но ще се опитам да бъда кратък. Най-общо казано, благодарим. Благодарим и на докладчика за бързината, с която изготви доклада. Наистина имаме много стриктен график, за да приключим работата по техническите мерки. Наистина трябва да го направим до края на годината. Същевременно ще кажа, че ние можем да внесем пояснения по изменение четвърто, например за премахването на забраната, както и други е, въпроси, които се повдигнаха. В този случай ние само запазваме забрана, която се прилага още от 2009 година. В никакъв случай не предрешаваме изхода от преговорите за забраната на изхвърлянето на риба. Ако искате, ще ви дадем и писмено обяснение, така че да се стигне до най-добрия текст. Друго нещо, което искам да кажа е за научната обосновка. Когато представихме предложението, казахме, че ключовият принцип е винаги да изхождаме от научните данни и никога да не се отклоняваме от тях. Например, в изменение 7, може би ще трябва да обсъдим с господин Галахър научната обосновка, защото като че ли нашите научни данни се различават от това, което се спомена. И накрая, за отпадането на пикшата и спешните мерки, ние не предложихме пикшата да отпадне от нормите тук по технически съображения, а именно спешните мерки са спешни мерки, именно защото тяхната продължителност е ограничена във времето и ако ние предложим те да станат постоянни, противоречим на самите себе си от правна гледна точка. Разбира се, стремим се към същата логика, каквато имахме при мерките е, за пикшата. Водим същата дискусия и с държавите членки в съвета. Искам просто да обясня, че от правна гледна точка ние нямаме избор, защото иначе един такъв ход би изглеждал абсурден. Но ще помислим, това е всичко, което мога да кажа за една минута. Освен това сме готови да работим заедно. Много ви благодаря. Надявам се, ще имате възможност да проведете обсъждане заедно с господин Галахър и тъй Всъщност, крайният срок за изменение си остава петък на обяд, 21 септември. Друг вариант няма да ни добави много време. Заповядайте. Аз мислех, че удължихме крайния срок до понеделник 10 часа. Има значение. Председателят, да, но Току-що разбрах, че всъщност няма кой знае какво значение, дали ще имаме петък или понеделник. Иначе, ако предпочитате, със сигурност може крайният срок да е понеделник. Добре, понеделник 10 часа. Това е крайният срок за представяне на измененията. Нека направим почивка. Понеделник, 10 часа е крайния срок. Сега обедна почивка. Продължаваме в 3 часа при закрити врата. Моля ви да бъдете на време в залата.